прекъсването от предходната сесия. Моля, колеги. Sesja zawieszona w dniu 11 lutego 2000. Сесията, която беше прекратена на 11 февруари 2010, сега се е, е, е, започва отново. Председателя на, президента на Европейския съвет, господин Ван Ромпой, е в залата, присъства нашето заседание. Моля, приветствайте го с е, ръкопляскане отново. Господин президент ще ни трябват още 15 минути, е, трябват ни около 15 минути да се, всичко да се уреди в началото на, на е, е, пленарното заседание. След това вече започваме през последните години винаги приветствам господин Барозо. Наистина, добре дошъл и на вас. Е, това е обичайното ви място през последните 5 години. Не вие се вте. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Сега е, за начало няколко е, съобщения, дами и господа. Със съжаление трябва да ви съобща, че в една железопътна катастрофа е, до Брюксел нашата колега Клаудио Кендаго от Генералната дирекция комуникации също е загинала в е, тази е, катастрофа отдавна Тя работи в Европейския парламент от декември 2008 година. Им искам от името на всички да изразя е, нашите съболезнования на семейството и. Една друга трагедия през последните дни са наводненията на португалския остров Мадейра. Това са най-значителните наводнения от 1993 година. Е, обилни дъждове причиниха смъртта на 32 човека. Ние отново изказваме съчувствие на жертвите, на семействата на жертвите. Ако обичате е, е, да отбележим паметта на загиналите, на жертвите от тези трагедии с едноминутно мълчание. dziękuję państwu. teraz chciałbym serdecznie powitać wśród nas obecnych сега бих искал най-сърдечно да приветствам след, сред нас гостите ни от Беларус, госпожа Анджелика Борис и господин Александър Милинкевич носител, лауреат на е, наградата Сахаров, нашата награда от 90, е, 2006 е, година и ръководител на демократ, демократичната опозиция в е, Беларус. Białoruś niestety znów znalazła się w czołówkach gazet za За съжаление, е, Беларус отново е на първите страници на вестниците поради е, репресии срещу неправителствени организации. Европейския парламент защитава ценности, които са близки до сърцата ни, които ние изповядваме. Заклеймяваме режими, които е, репресират и преследват демократични организации просто защото са инакомислещи. Протокола от заседанието и текста прият на 11 феврари 2010 година са е, раздадени в залата. Имате ли коментари по тях? Не, значи протоколът е прият от е, заседанието от 11. Бих искал да ви информирам, че след е, писменото изявление 25-2010 за е, транспорт, внесено от е, Елизабет Лин, Сидония Жиевска и Карл Шиндлер за транспорт на коне е, за кланници е прият и по, според член 123